Добър ден, скъпи колеги. Започваме с първа точка, приемане на дневния ред. Следвите промени са направени. Точка 15 отпада от дневния ред тъй като гласуването по проекто е доклада за преглед на механизма за временно спиране Диаз Демера се проведе през, в четвъртък в Страсбург. 16 точка по приемане проекто доклада за борба срещу корупцията и последващата работа по резолюцията от Крим трябва да се отложи. Ако нямате разрешение, е, приема се дневния ред в този му вид. Точка трета всъщност няма да има превод на хрватски и е, галски днес и утре. Трета точка – приемане на протоколите от 1 февруари, 21-22 е, декември, 30 ноември, 12-13 октомври, 15-16 е, юли 15. Ако не възразявате, тези протоколи са прияти. И така стигаме до четвърта точка – която е първата и точка по, същество, точка по същество. Това е защита на, е, секрет, на, на, личните данни, чрез, е, като се гарантира по-голяма европейска цифрова автономия. С нас е генералният директор на Националната агенция за киберсигурност в Франция, господин Гион Попарт. Като последваща работа на моя доклад електронно наблюдение на европейските граждани, либо организира миналия декември конференция на високо равнище за защита на личните данни онлайн, като засилва е, информационно-технологичната сигурност и нейните възможности. проведа се заседанието заедно ситри имко и СТОА беше една интерактивна конференция с участието на около 80 международно признати и известни експерти. Една от основните препоръки беше да разработим една по-силна, по-автономна европейска индустрия и това бе засегнато в Европейската резолюция, резолюция на Европейския парламент за масовото наблюдение и проследяване от 2014. Така че е, а за мен е, е удоволствие е, да имам, че сред нас, като наш гост, е господин Попарт, който е генерален директор на АНСИ. Това е френската мрежа за информационна агенция за информационна сигурност, която е така известна за своята дейност в това отношение. Господин Попарт, имате думата. Благодаря за това, че ви давате възможност да обмена не, мисли с вас по тези, въпроса за цифровата сигурност, която е, ни занимава наистина много. Е, Дошъл е момента за една амбициозна европейска политика в това отношение и аз искам именно по този въпрос да поговорим. Ще започна, като се върна към е, заплаката върху също интернет, която, на която сме свидетели много такива атаки. Ние сме свидетели много такива атаки, но това ни дава и възможност да намерим средства за борба срещу нея. Много граждани, пък и дружества са жертва на такива нападения. Би трябвало да засилим действията си и да мотивираме е, обектите на такива атаки, да ги просветим технологически, технически. И разбира се, има такива групи, които са специалисти, но тяхната мотивация е, е различна в зависимост от това къде се работят, какво се занимават. Знаете, че е, имаше една а, а, атака, една вълна от такива атаки а, върху а, а, чрез вируси, а, с е, нови модерни вилици, това не са вече, е, не са старите от едно време, които е, дават възможност да се декриптират, дешифрират данни, които дават, предлагат на жертвите да имат отново достъп, достъп до своите собствени данни или до крипто биткоин, криптовалута е, и е, това са дребни е, такива нападения, може би, но когато човек е жертва, това не е толкова безобидно има хора, които се опитат да, да платят и виждат, че след това не могат да си върнат средствата. Вече това придобива един световен мащаб и започва да става тревожно. Би трябвало наистина да помислим е, как да се преборим с това, защото част от тези средства наистина могат да бъдат е, реинвестирани за бъдещата, бъдещата борба с е, подобни кибератаки, вместо просто да бъдат, да потънат и да изчезнат. Втория сериозен проблем в момента, това е нещо, на което се натъкваме често, това е разработване, съставяне на едни специализирани групи, които провеждат разследване. Те навлизат в информатив... информационната мрежа, в публични организации, в администрацията, в предприятията. Има ги дори сред малки предприятия, но там те се добират до много точна информация, е, търговски, технически данни, всичко, което може да е, носи стойност на е, печалба за предприятието. Е, тези денност се подценява, тъй като е, обикновено е, тези са много авторите на тези така са много дискретни. Те просто се прокрадват, промъкват сред дадено дружество и действат незабележимо много трудно се забелязват и установяват такива нападения. в, е, е, например, е, миналата година имахме 21 подобни атаки в нашата агенция. Те бяха срещу крупни фирми, важни за френската економика и целта беше да се доберат до данни, които са важни и економически данни, пък и свързани с националната сигурност. Всичко това е доста обезпокояващо. Казах 20 но във всъщност не мога да ви дам точната и достоверна цифра на реалните такива атаки, просто защото не разполагам с тях или пък поради причини за конвенциалност. Обикновено трудно се е, добираме до доказателства, трудно е да се каже откъде е, проистича, е, кой е източника на нападението, дали е от север-исток-юг, дали е от някаква мафиотска организация, дали е от страна на конкуренцията, много трудно може да се каже. В тези проведените проучвания, разследвания на полицейски е, е, разследвания, е, обикновено е, се стига до едно е, объркване между е, е много трудно могат да се разграничат е, е, да се е, определи е, съвсем достоверно източника на е, тези е, нападения. Третата заплаха е опасността от саботаж. Е, същата техника на, на влизане в информатив... на, на проникване в информационната мрежа се използва. Е, тук вече е, по същия начин тези хора се опитват да се опитат да разрушат тази мрежа и да саботират дейностите в нея. Да кажем, тъй като дори мрежи, които не са, в които не, не циркулират някакви изключително деликатни или важни данни, но просто целта е да се разруши самата мрежа. Да кажем, една, в една рафинерия няма кой знае каква деликатна информация, но доброто функциониране на една рафинерия зависи от, именно от тази мрежа и а, голямата опасност а, в бъдеще а, именно това, че тези а, хакери а, могат а, да бъдат или терористи, или економически а, саботьори, се опитат да, да, раз, да разрушат самата система или да проведат някаква а, катастрофа или хаос, да кажем, в транспортната сфера. А, е, след като те поемат, е, е, узурпират контрола върху такава една система. За, съжале... за щастие имаме малко такива случаи все още. Според мен това не е поради това, че техниката е кой знае колко а, непробиваема, но просто не са достатъчно мотивирани, може би в този смисъл хакерите. Друга подобна атака е срещу телевизионни канали. Там нападащите, атакуваше, така да се каже, е, имат за цел да разстроят, да разстроят системата, да поемат контрол върху мрежата и системно се опитат да, да, да разрушат цялата аудиовизуална, да подкопаят цялата аудиовизуална дейност кои са тези, които а, искат да го постигнат, а, какво ги мотивира, това са въпроси без отговор за момента, но за съжаление а, това ни дава така идея за нападенията върху е, е, кибератаките в бъдеще. Можем да очакваме вече много по-мощни и по-видими е, нападения в бъдеще. атаки. Целта най-общо е да се подкопае нашата економика, институциите, демокрацията, което е, изисква много силна реакция, много амбициозна, тъй като ясно е, че днес е, атакуващите имат преимущество. Те са в е, по-силна позиция от нас. Е, същевременно ние. Е, е, би трябвало, за да, да бъде ефективна нашата а, борба с а, кибератаките, трябва наистина да а, сме, а, да обединим усилия, да сме едини. А, а, освен това, това е една област, която е някакси а, а, закрита, затворена за определен а, вид посветени е, хора, експерти, това и прави именно борбата с нея по-сложна. Две думи за Франция. Реакцията във Франция беше създаването на именно на тази агенция, която аз е, сега ръководя. Е, От 2009 имахме стотица сега 500 души, работещи в нея. Е, ние нямаме е, политическа власт, но френския модел е следния. Е, да да проследим от, една страна задачата е да анализираме атаката и нейн от източника и след това вече да разработим съответно средства за противодействие. Е, проблемът е обаче, че е, до сега е, е, мисията ни беше ясна и евентуално се стига до е, конфликт на интереси, е, което води до прегрупиране на различните групи по интереси. Аз лично наистина с съм открит към цялата възможна информация. Е, аз е, я поемам и, я е, разглеждам, тъй като и най-дребният факт е полезен, но когато трябва да се помогне на жертвите, вече мотивацията е друга. Друг подход, който е, може би, типично френски, но ще го споделя с вас, е необходимостта в момента, не непрекъснато, но в момента да регулираме нещата, така че да печелим време по отношение на хакерите за по-чувствителната инфраструктура, по-чувствителните инфраструктури трябва да има съответно законодателство, което означава, че тук натък киберсигурността за информатичната сигурност трябва да, се, да бъде нещо задължително. Вече не, не трябва да е, е факулт, факултативно. От 2013, всъщност 2013 бе прият съответния закон, сега той се доточава, прецизира съответните текстове и е, влиза в сила, което означава, че агенцията може да влезе е, в е, пряк контакт с е, оператори на критични на, на инфраструктура, е, да се установи нивото на заплаха, е, всичко това ще даде възможност заедно да е, установим е, и да, да формулираме правилата, които ще помогнат да се защитим. Е, това правим през последните две години. Тази работа започва 13-та година. Сега вече някакси назря и действа е, съвсем е, пълноценно. Задължително е, е оператори на структури от изключително важно значение да се съобразяват с киберсигурността, да прилагат съответните правила и посланието от тези правила е, че всички тези оператори на критична инфраструктура трябва в оперативен план да гарантират киберсигурност и а, тези а, кибер въпроси, разбира се, те са въпрос на е, е, технически, но а, сега той а, се превръща и в част от управленската а, дейност. Идеята е, разбира се, да не се добавят непрекъснато нови правила, но а, с а, това, с което разполагаме, да се наблегне на а, значението на киберсигурността и не просто да съветваме, е, трябва да правите еди какво си, еди що си, а просто да се е, вземат конкретни мерки за защита на операторите във всички области, в енергетиката, в финансите, в е, е водоснабдяване и е, електроснабдяване и така нататък По-голяма, че, повечето от наши, операторите на критична инфраструктура в е, е, Франция са взаимно, техните дейности взаимно се, се, е, взаимно се допълват и преплитат. Например, електроснабдяването, капацитета, мощностите за производство и, и трансфер с, с взаимосвързани с, а, и последствията могат а, на удар върху едната сфера може да а, се отразят, а, се отразяват и върху останалите. всички, да не говорим, че много от тези операции са трансгранични в ето защо аз съм много възторжено подкрепен директивата НИСА, която ще ни даде възможност да провеждаме тази дейност на европейско равнище, не само национално. И в тази връзка твърдо защитавам идеята за стратегическата автономност в Европейския съюз в областта на информационната сигурност. Това е много важен принцип. Мога да се спра и на конкретни примери, но нека първо да кажа, че идеята на нашия подход на стратегическа автономност, така както го разбираме във Франция, не е просто да има е, бариери около Европа, да не работим с е, чужди колеги и най-вече с американците. Не, това не е логично. И е безсмислено. По-скоро идеята зад е, понятието стратегическа автономност е е, че сме длъжни да имаме капацитета да, обра... да работим с определени технологии, да регламентираме работата в определени области и да е, гарантираме защита в тези области, а не само да е, приемаме иновациите и правилата, които идват от трети страни. Автономията в стратегически план се опира най-вече на необходимостта сами да гарантираме своята економ... информационна сигурност. Не мисля, че отвън ще дойде а, тази информационна сигурност. Информационната сигурност изисква всяка една държава членка да поеме своята защита. Освен това, на ниво Европейски съюз да се поемат, да се вземат решения по въпросите, свързани с информационната сигурност. И за това се радвам, че има възможност за, възможности за борба срещу информационните атаки на ниво институции на Европейския съюз. Радвам се, че се разви и ЕНИЗА, нашият партньор на европейско равнище и настоявам тази агенция да се развие, да поеме повече отговорности, за да може да стане лидер в европейско равнище за, по въпросите за сигурност. И най-важното, бюджетът на тази агенция по настоящем е недостатъчен, за да покрива тя своите задължения. И да не говорим за задълженията, които би било добре да поеме в допълнение на това. средствата са твърде малки, вземайки предвид значението на рисковете. Новият председател наскоро беше избран французин от Нанси. Не е случайно това. Всъщност е, това показва нашето желание да дадем своята подкрепа за тази агенция, така че да се разработят съответните способности на ниво държави и членки навсякъде в Европейския съюз, прилагайки директивата от Ница, разбира се. На второ място, що се отнася до защитата на държавно равнище и на, на институциите също на Европейския съюз. Тук е, има още един елемент. Автономност на индустриално равнище. Това не значи да, да не работим с трети страни, но някакси да разработим промишлен капацитет, така че в областта на киберсигурността да можем да работим с европейски продукти. Има вече до голяма степен такива способности в Европа. Има достатъчно а, добри основи. Трябва да се насърчи развитието на тази част от цифровата област и може би не е лошо в тази връзка да преобмислим начина по който разглеждаме киберсигурността, да видим начина по който купуваме електронни продукти. Може би е добре да даваме предимство на онези продукти, при които сигурността е по-сигурна. Може би е добре да вземем предвид какви технологии използваме, на какво се доверяваме. Има, има сре, програми с отворен код, да, да могат да предоставят много добри решения в областта на сигурността. Без, разбира се, е, самият факт, е, е, че с отворен кон да се счита за гаранция, че го предоставят. Но най-вече във всички тези области трябва да бъдем много по-европейски настран. Още нещо. Сертификатите. Много е важно да имаме доверие в продуктите, които купуваме, гражданите да имат доверие, фирмите да имат доверие и за това са необходими сертификати. Фирмите в Европа трябва да могат да, да закупуват продукти, свързани с информационните технологии и да могат да видят какво има вътре в тези продукти. Тоест да има достъп до кода, на всяко едно оборудване, за да се провери наистина има ли гаранция за сигурността. И още нещо. Е, искам да подчертая е, колко важни за нас са нашите партньори, защото е, ние работим и с частния сектор което позволява да се а, събират по-добри средства за финансиране на тези проекти. И още нещо. Има нещо, което ме безпокои. Да не се окаже така, че в бъдеще да останем в ситуация, в която не можем вече да влияем на правилата в областта на киберсигурността. Тук говоря за ТТИП, споразумението с Съединените щати и други международни споразумения. Да не стане така, че това, което правим в областта на киберсигурността, да бъде зачеркнато, защото някой е казал това са търговски бариери. Това изобщо не е така. Това не е протекционизъм. Протекционизмът е, е напоследък е, мръсна дума. Напротив, по-скоро целта е да си оставим възможността, законодателната възможност тук в Европа да определяме сами правилата си и за киберсигурност. И накрая, е, шифроването. Е, това е една много голяма тема. Насърчаването на потребителите да използват е, шифровани технологии трябва да е по-голямо, особено в предприятията, за да се защитават личните данни, да се защитава търговската тайна. Шифроването съвсем не е а, а, начин да се крият данни. Напротив, това е начин да се защитят те. Ясно е, че и терористи могат да си зашифроват обмена на информация, но ако искаме да насърчим защитата на гражданите и на промишлеността, на економиката, въпреки че има опасност, да кажем, е, поради това, че имат технологии за зашифроване и някои терористи да ги използват, все пак ползата е по-скоро на страната на шифроването. Благодаря. Благодаря. Имаме време за въпроси. Господин Бони има думата. For, for this, uh, Благодаря много за това подробно изказване. Мисля, че много добре разбираме всички тук колко в каква степен Престъпността по интернет става все по-висока, киберпрестъпността и а, защитата е много важна. И напълно съм съгласен с вас, когато казвате, че всъщност трябва да има задължение във всички отрасли да се предоставят продукти за цифрова сигурност. И според мен това не трябва да се отнася само за критичната инфраструктура. Сега живеем във времето на приложението на е, директивата за мрежова сигурност. И е, успехът на приложението на тази директива ще зависи от това до каква степен държавите членки са готови да си сътрудничат. И така, какво е вашето впечатление? До каква степен са готови държавите членки да си сътрудничат? Още когато работихме по текст, да си говорихме за това какво е възможно, какво не е възможно. В някои страни има известно нежелание, има някои бариери. Но това е много важна тема. И от тук нататък когато говорим за сигурността като прерогатив на държавите членки, това е едно, но киберсигурността сама по себе си, по своето същество е трансгранична. Затова трябва, според мен, да се определя на европейско, а не на национално равнище. До каква степен е възможно това? Как може да се постигне там? Вторият ми въпрос. Политиката в областта за киберсигурността трябва да стане много по-реална. Защото Това може да се постигне и чрез сътрудничество, по-добро сътрудничество, и чрез по-добро законотворчество в областта, и чрез съответните технологии, технологии, в които по а, поначало е внедрена сигурност, включително технологии за шифроване и прочие. И тук трябва да се споменат и основните ни права, свързани с шифроването на лична информация. Шифроването е за нас. И на четвърто място да разработим разбирането на а, понятието киберсигурност, за да а, чрез информиране на обществеността чрез включване на всички засегнати лица. Благодаря, госпожа Сипо. Благодаря. Следя дебатите, свързани с, кибер, с киберпрестъпността, е, тук и сигурността в интернет пространството и ем, това, което вие казахте, че някак си е, се върви след тези, които извършват престъпленията в интернет. А защо е така? Ам, ми защото е ясно, има и книги, и филми на тази тема, че а, уязвимата инфраструктура може да бъде разрушена. И е, проблемът е, че на политическо ниво се реагира много бавно Относно ам, криптирането на данните, е, това беше спорен въпрос, защото беше казано, че криптирането може да бъде предоставено единствено и само на терористите и те да се възползват е, от тях. Пръстов отпечатък също не се позволява, защото едва ли не може да бъде убит някой посредством а, такъв тип данни. Когато говорим за националната сигурност, говорим, че това е национал, национален въпрос, а когато стигне въпроса до европейско ниво, се говори, че ем, това струва много пари и а, те трябва да се вземат европейския бюджет. Имаме нужда от защита на специалната инфраструктура и това е и национал, ем, и национален и регионален въпрос. Достатъчно е, когато е, се нападне е, целево един регион и всичко бъде е, спряно. Електричеството бъде спряно, комуникацията спира, транспорта спира, всичко. И а, е достатъчно в един такъв регион да избухне хаос, който да завладее цялата страна. Необходимо е да се предвидят стимули за държавите членки, а къде са стимулите за частните предприятия, къде са стимулите за ам, производителите на електроенергия да се защитават сами. М говорим а, не на последно място и за темата за автономните автомобили. Какво ще се случи, когато има такива коли, които са по пътищата и ам, станат обект на хакерска атака? Какво ще стане тогава, когато един робот а, ам, действа по неправомерен начин? Ясно е, че на много а, места трябва да и на много нива трябва да убедим нашите политици в ползите от инвестициите в защита от кибератаки. Ако да речем някой, има някакви аргументи е, за ползите от такава защита може да са най-различни, но трябва да кажем, е, че не само европейски средства трябва да се разходват за противодействие на хибератаките. Това е и проблем, който трябва да бъде засегнат на национално ниво. Относно медиите, относно медийните компетенции, трябва да е ясно, че има много възможности в цифровия ни свят, но както винаги се случва при новите технологии, има много опасности, които се крият и първо трябва да научим за тях. Please. Госпожа Интфелд. Благодаря, господин председател. Благодаря много за презентацията Малко съм изненадана обаче е, да чуя казаното от вас, особено към края на вашето изказване, когато вие самият казахте, че не бихте искали да въвеждате протекционизъм, но всъщност точно това си мислех по време на вашето изказване тук защо говорим за автономност. Не говорим за автономност на Европейския съюз. Това, което вие предлагате е да се сложи ограда е, около Европейския съюз, да стане по-трудно да се взаимодейства с другите части на Европейския съюз. Аз мисля, че Европейския съюз сам трябва да стане по-силен. Следващия Стив Джобс трябва да бъде европеец, за това може да се постигне че с преодоляването на бариери на вътрешния пазар, за което френското правителство винаги е давало своята подкрепа. Освен това, регламенти има много, но никой не ги предлага. Сега говорим за личната неприкосновеност и аз мисля, че това, което се случва в тази област, е неправомерно и за пореден път съдът ще се произнесе именно в този смисъл. Не може да, ако не може европейските институции сами да си прилагат законите, които сами са изработили, тогава защо трябва да се променя ТИТИП при положение, че и да се смята той е за заплаха? на европейско равнище, при положение, че проблемът е на ев... при слабото приложение от страна на комисията. Вашето правителство има своето участие тук. То е за забраната на шифроването и е, приело някои от най- инвазивните закони, свързани с масовото наблюдение в Европейския съюз. Прав сте да очертавате рисковете а, и че трябва да ги познаваме. Това е ясно. Обаче, когато а, има сериозни атаки, ето да вземем а, нападението срещу Белгаком, британците, британските тайни служби. Три години по-късно бългийските власти стигнаха до заключението, че няма достатъчно доказателства, че е имало такова нарушение и за това делото се преустановява. Лесно е да се каже, трябва да се издигне ограда около Европа. Това обаче не ме успокоява. Когато говорим за протекционистски мерки, е, трябва да кажа не. Напротив, независимостта означава да се засили способността на Европейския съюз, означава нашите фирми да бъдат по-малко зависими от фирми от трети страни и да се въвеждат тези правила, които сами сме приели. Това е начинът, а не да се затваряме и да подхождаме дефанзивно. Напротив, трябва да бъдем по-скоро активни. Благодаря много за презентацията. Темата е много важна. Разбираме това много добре. Започваме от основното. Какво имам предвид под а, киберсигурността? Какво, а, а, докъде трябва да се отиде? Кои неща са а, тясно свързани с националната сигурност? Кои по-слабо? Аз съм от Естония. При нас а, а, има. Е, при, в Естония се намира Центъра за киберсигурност на НАТО. Може би не съм ви разбрала правилно, но малко ме изненада това, което казвате. Че трябва да се изгражда стени между нашата киберсигурност и тази в да кажем, нашите страни партньорки от НАТО, да имаме някаква европейска система, да не си сътрудничим с, с нашите съюзници в НАТО, това ме безпокои. От друга страна, що се отнася до ежедневната киберсигурност, честно казано, много силно се съмнявам, че тя може да се постигне само с силно регламентирано не на национално и международно право. В Естония сме имали на кибератаки от някои други трети страни. И а, е, много голяма част от тези атаки са е, частни атаки. Използват се хакери, които изглеждат, че си атакуват сами. А, и а, е, оттам нататък трябва да се има предвид, че пък отбраната, киберотбраната на, също разчиташе на гражданите, на киберобщностите и всъщност се оказа, че това е по-ефективно, от а, някакви а, междуинституционални а, действия. Много е трудно обаче да се постигне а, а, достатъчно добро равнище на а, а, технологични умения. Различни са нивата в а, всяка страна и всъщност сигурността е във всеки един отделен компютър, а не някъде в някаква правителствена сграда. Благодаря, госпожа, господин Албрехт. Add... Благодаря ви за вашето изложение. Имам въпрос. Тук съм отзад. Въпрос свързан с IT мерките за сигурност, като се присъединявам към казаното от господин Бони. Искам да знам ем, какво смятате вие по отношение на директивата, която приехме за защита на критичната инфраструктура? Смятате ли, че е добре да има общи стандарти за всички IT е, системи и въпросът за поемане на отговорност от страна на производителите на такива технологии? Все по-сложно става да се гарантира сигурността на хората, които използват тези технологии може би, освен отговорност, трябва да се предвидят и, и санкции, но те се налагат, когато е доказана вредата. Понякога обаче е трудно да се докаже нанесената вреда. Е, има пробойни, е, които се използват и може би е добре да има и механизъм за санкциониране, който да действа. Ние искаме да осветлим всичките тези въпроси по време на конференцията на високо ниво на тема ам, наблюдение на наблюдение и сигурност в интернет пространството. Искам да се върна на важния въпрос, който беше повдигнат на тази конференция на високо ниво. Не съм сигурен дали беше ясно това, което се каза от вас. Вие казахте да не се градят прегради. Имате предвид законодателството като тази директива да допренесе за изграждането на орган европейско ниво, а, орган, който да развие своята юриспруденция и да се създадат европейски способности. Но по този начин градим някакви прегради, защото работим върху създаването на европейски способности т.е. ще станем по-силни на европейско ниво. Можем да станем, можем да работим и в областта на законодателството. И вие споменахте регламента. Така ли, иначе, целта е да се създаде сигурност за гражданите чрез законодателство. ние не искаме да се сравняваме с Съединените щати, но искаме да знаем на къде сме се отправили. Искаме да разберем какво трябва да направим, как да сглобим отделните части на законодателството и ние няма нарочно да градим прегради, ние просто се опитваме да укрепим капацитета, с който разполагаме на европейско ниво. Давам ви възможност да отговорите на зададените въпроси сега. Bien, merci beaucoup pour ces, ces nombreuses questions. Je, je vais essayer de rester dans... Благодаря за многото въпроси. Е, ще се опитам да отговаря, без да бъда прекалено е, да говоря прекалено дълго. Директивата НИС е, за нас тя е много важен инструмент, защото дава силен сигнал към държавите членки, които все още не си дават сметка за значимостта на проблема После това означава, че държавите членки ще работят в мрежа и за мен тя е добър модел на, за работа. Защото ако си спомняте, когато говорим за критичната инфраструктура, те обикновено имат трансграничен характер, функционират в европейски план. Е, тук чувствителният въпрос е, че се е, нещата стигат до национал... въпросите, са свързани с национален е, суверенитет. И е, някои дейности е, опират до, е, както казвам, критичните е, е, инфраструктури, когато, които пък от своя страна водят до е, класически е, национални сфери е, на дейност. Е, една е, една атака срещу дадена сфера обикновено има последствия за много други. Сега, оперативният обмен на информация с други държави когато неща на, нещата добият чувствителен характер, човек обикновено действа двустранно. Ако оба, при, в лицето на една а, реална атака а, е много трудно да се говори в широк кръг, а, да се а, обменя информация и да се обсъжда това в широк, а, от широк кръг страни. А, е, за, така че а, е, Идеята е да има една мрежа между отделните е, държави членки и това е добрия модел, защото е, почнем ли да говорим твърде широк кръг е, е, за тези е, е, чувствителни въпроси, някакси всичко се банализира и се разводнява и работата ни се обесилва. Какви, е, попитахте каква конкретна политика трябва да се провежда. Ние знаем вече, че трябва да е, наблегнем на киберсигурността, че трябва да се защитим, трябва да защитим е, информацията, да разглеждаме е, информационната система по начин, по който да предотвратяваме и избягваме атаки. Разбира се, другия начин е да използваме техниката на шифроване, кодиране, което дава възможност да използваме, да, да ползваме информацията между си. Има много малко лица, които днес така системно проследяват логиката на някакво, на, някаква атака. А, системите обикновено, е, обикновено не достига достатъчно взаимовръзка, не, отделните земи не са свързани, не си говорят, е, не обменят достатъчно информация и е, тази това пречи на разкриване на и предотвратяване на атаки. Другия въпрос е да се заостри вниманието на хората, на човешкия фактор, заети в тази сфера, защото става дума за лица, които използват тази информация и е, на точното ниво трябва всеки е, от е, управителя до, до най-низкото равнище изпълнителя да са наясно с проблема, за да може да се е, прилага е, адекватно директивата, защото просто има разминаване в нивата на, на е, разбиране и възприятие на проблема. Госпожо, вие споменахте доста интересни случаи, е, случаи в които ние наистина изоставаме. Дадахте конкретен пример с конкретни цели и е, говорихте за инвестиции в държавите членки. Наистина, това забавене е съвсем реално. А, от друга страна, темата е, е доста нова и има забавене, но то е по отношение на, на атаките, които много бързо еволюират и методите. А, цифровизацията всъщност дойде, ни заля без преди да се усетим за рисковете и опасностите, които тя крие. Въпросът е как да наваксаме това закъснение. Сега мога да говоря за Франция, разбира се. От 2009 от създаването на агенцията, на която съм генерален директор, нали, взе решение за, за защита на по-критичните сфери. Има реални инвестиции в това отношение. Въпросът беше да се постави на по-високо равнище въпроса с киберсигурността и да се постави той като национален приоритет е, средствата, е, които са необходими, е, са на лице. Ние, ние разполагаме с тях и имаме съответните, съответния бюджет, така че имаме къс, да кажа, късмет, економическа гледна точка сме е, осигурени. но разбира се, е, когато е, нещата опират до критична инфраструктура и критични въпроси, тогава е, трябва да разполагаме с съответното законодателство. Нещата минават през съответния закон. за протекционизма, това, което казахте. Сега, това не е моята област. Е, моята област е сигурност, не протекционизъм. А, сигурността обикновено е тясно свързана с доверието от е, тези, които предоставят услуги. Е, може би някои неща да се възприемат като протекционизъм, но когато работя с даден продукт, аз трябва да познавам много задълбочено и много добре този продукт в. защото шифровката не е един, една картонена котия, в която се крие даден продукт. Трябва да се вникне в същността на, на тези съоръжения, за да сме наясно дали да имаме доверие в съответния продукт или не. Става дума за съоръжение френски, европейски или но трябва наистина, за да, да, го, да проникнем в тях, е, да, да стигнем до източника. Е, за някой това може да се сметне за е, протекционистична мярка. Сега при би трябвало да, се, да използваме тази модерна е, технология по един гарантиран начин, но да е, и по начин, по който да гарантираме качеството на е, услугите, които се предоставят. Ясно е, че ако е, човек иска да, да се съобразява с съответното законодателство, наистина трябва да се спазва нормите, които се отнасят до, до cloud computing, например. Става дума за едни квалифицирани, е, вече е, е, предлагащи услуги. И за да се гарантира добро ниво на, на услугите, според мен това не е протекционизъм. Във Франция например, е абсолютно забранено да има достъп до, е забранен достъпа до на чужди специалисти до тези този вид услуги. Когато говорим за е, доверие, разбира се, това е, нещата са много по-сериозни. Тук те не опират само до отделни обещания. Сега за Естония всъщност работим е, в много тясно сътрудничество с Центъра е, за високи научни постижения в областта е, към ООН, който се намира в Естония и работим добре в сътрудничество с колегите от НАТО. Въпросът е обаче, че голяма част от инфраструктурата, която има нужда от защита от, от кибератаки, не е свързана с военната област. И Въпросът е до каква степен можем да се защитим в рамките на НАТО срещу заплахи, включително и стратегически заплахи. Ясно е, че нашите съюзници в НАТО се интересуват от, и от нашето участие. Не можем да разчитаме само на тях за информационна сигурност. Така че тук по-скоро важното е да се мобилизират всички участници и гражданите, както не случайно казахте, също могат да бъдат е, участници тук. А това е една възможност. А, може би не е навсякъде интересно това, което казвате е за Истон, Естония. Е, действително много интересно функционират естонските киберобщности. В Франция също разработваме оперативен резерв в този смисъл, защото смятаме, но същевременно смятаме, че когато има сериозни атаки, ще има нужда и от експерти, които работят това, които са на щат, и от е, един е, резерв от хора, които са готови да се включат, няколко хиляди души, които са готови да се захванат много активно, когато трябва да се работи по мрежата в един и същи момент. Тук не става дума за структурата на мрежите, не става... Но може би може да се говори и за запас във военния смисъл на думата т.е. хора, които са готови да се включат в момент на криза. За директивата от Ница. Тя е само първи етап. Това не е краят. За много а, вече този първи етап отива твърде отдалеч. А, ясно е, че трябва да се създадат доста неща в много държави членки така стоят нещата. Франция ще работи много активно в сътрудничеството а, на експертно равнище, за да може възможно по-добре да се обменя чувствителна информация между държавите членки. Мисля, че все още не е дошло времето да се налагат санкции, но лека по лека ще, ще се стигне до етап, в който ако управляващите дадени предприятия или държавни институции не поемат своята отговорност за гарантиране на киберсигурността на своята организация, ще подлежат на санкциониране, защото те вече ще могат да се разглеждат като е, виновни поради небрежност. Е, до сега, е, когато има такива заплахи, това не е било така, но вече има регламент и това се изисква. Изисква се да се гарантира такава защита и който не го е направил, трябва да поеме своята отговорност. И накрая, нека да кажа, че директивата от НИЦ е една от само един от елементите на изграждането на достатъчно добра киберсигурност, за да може да има действително доверие. Трябва да си подреждаме приоритетите. Ясно е, че от една страна директивата от НИЦА говори за критична инфраструктура. Трябва да се е, кажа, че и при нас във Франция започнахме от най-критичната инфраструктура. Е, големите мрежи в държавите членки, големите европейски мрежи. Същевременно трябва да може да се работи и в другите области. Да кажем киберсигурността на малките предприятия. Там има много поводи за безпокойство. Това са хора, това са предприятия, където има максимум 10 служители, които няма как сами да си управляват киберсигурността, няма как да имат отделен специалист в тази област и за това е добре да се намерят някакви решения, някакви програми, които да могат да се използват от малки и средни предприятия. Това, например, може да стане чрез компютърни изчисления в облак. Това може да стане и чрез разработката на продукти, които имат сертификати за сигурност. Благодаря много за презентацията и благодаря за начина по който отговорихте на колегите. Законодателната работа беше спомената в хода на вашето изказване. Разбира се, ние ще говорим с координаторите и с други наши колеги да има последващи действия, свързани с сигурността в информационното пространство и в интернет и ще организираме някакъв вид конференция. Ще продължим да поддържаме контакт с вас. Благодаря на колегите за отличните въпроси, които зададоха. Колеги, сега преминаваме към точка 5. Европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави. Докладчикът е... А, процедурен въпрос. Преди да отидем към следващата точка, тази размяна на мнение беше във връзка с разследването, което беше проведено. Споменах случаят с Белгаком и някакси случая се потули и ние го забравихме какво се случи точно, защото компанията Foxit, която проучваше случая, започна да разкрива разни неща и след това обаче някакси изведнъж беше изтласкана на страни спрях, е, всичко беше спряно, защото не бяха намерени доказателства. Ще е добре да е, поканим някой от представителите на Фоксит или от хората, които присъстваха тук на изслушването, за да видим какво, какво се е случило. Да, тази тема е предвидена за среща на координаторите. И а, заседанието е след нашето заседание. Благодаря все пак, че засегна този случай за Белгаком. Преминаваме към точка 5. Представяне на актуално състояние на тристранните преговори. Госпожа Ахо ще ни информира за последните развития. Моля, господин Ахо, имате думата. Благодаря, господин председателю. Имаше един политически, един технически триалог. Важно е системата за обежище да гарантира ефективността и качеството на тези документи и е, да се засили сътрудничеството на Европейския съюз с трети страни. Това споразумение е, ще допренесе за изготвянето на по-добри документи в бъдеще, които се използват от повече държави членки и се признават от все повече трети страни. Повечето промени е, съдържат следното в е, точка от преамбила номер 7. Ставаше въпрос да има препратка за реадмисията и този пътен документ да бъде част от преговорите с, с дипломатите от трети страни, когато се обсъжда реадмисията. Точка от преамбил 23. Запази се правото за защита на детето и да има препратка към член 13 от Хартата за защита на детето като се спазват и всички международни задължения, просичащи от хартата, не на последно място. Издаването на пътния документ се извършва, като се зачита цялостното законодателство в областта на обежището. Член 3, алинея 3 се отнася до документ, който е валиден само за едно пътуване, т.е. за пътуването свързано с връщането на съответното лице в трета страна. Споразумението отразява и ам, посоченото в делегираните актове и определението им включено в междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. Ам, ще има процес на преразглеждане 24 месеца след влизането в сила на акта. След този период документът става част от общата директива. Това е новият член 8. Европейския съюз и държавите членки трябва да гарантират, че няма да се чака с години преди да се извърши анализ на преразглеждането на пътните документи и преди да бъдат направени необходимите промени. В текста няма препратка за обмяна на информация и съхраняване на информация в базата данни в Европейския съюз, свързани с тези пътни документи, но е ясно, че този въпрос ще е много важен в бъдеще и трябва да се включи в отделен инструмент. Член 9 посочва документът да се използва 4 месеца след като влезе в сила регламента, да се даде възможност на държавите членки да се адаптират към техническите елементи, които се отнасят до техните IT системи. Член 4 включва техническите спецификации на този документ. Освен това, предоставя възможност за бъдещо развитие на елементите, свързани с сигурността и техническите спецификации. Както казах и преди, този документ не е магическо решение за нашите проблеми, свързани с убежището и с връщанията, но ние слагаме още една част в мозайката и правим стъпка в правилната посока. С тези инструменти се надяваме, че ам, ще допринесем за по-добро функциониране на системата за убежището, която ще може по-добре да откликва на предстоящите предизвикателства като се стремим да и да се повиши нивото на връщанията както и да се стигне до цялостно изпълнение на решенията, свързани с връщанията. Благодаря на комисията, на докладчиците в Сянка и на всички, които допринесоха със своя принос. Утре ще бъде ам, гласуван документа, доклада в ресорната парламентарна комисия. Има ли някой, който иска да вземе думата? Не, утре в Либе ще има политическо гласуване, а в пленарна зала документ ще бъде гласуван през септември. Преминаваме към шеста точка. Представяне на заключенията представен заключение от ам, Агенцията на Европейския съюз за основните права. Имаше конференция в Виена от 20 до 23 юни. На среща взеха участие политици, а, депутати, представители на гражданското общество и всички дадоха своя принос от нашата ам, комисия също имаше много представители. Тук сред нас е днес госпожа Йоана Гуди, която е ръководител на отдела за свободи и правосъдие в Агенцията по основни права. Добър ден! Искам да благодаря на председателя на Либе за това, че ме покани тук от да представлявам Агенцията по основните права и да ви информирам за това, какви е, са резултатите постигнати по време на конференцията, която беше много широко мащабна. Някои от вас тук в залата взеха участие в конференцията и много ви благодаря за активното участие което допринесе за постигане на успех. Европейските ценности в днешния свят, това беше едната от темите на, конфер... на конференцията, като обсъдихме основните права в времена на криза. Около 700 души участваха, някои от Европейския съюз, други други не, но основно бяха от Европейския съюз. Господин Тимерман се откри конференцията, имаше министри от Ирландия, Полша и Словакия. Високо поставени лица имаше от други държави членки и това показа, че съществува интерес към темата от на високите политически нива. Също и депутати присъстваха, както и представители на ОНЕ и на Съвета на Европа. Това, което е, е важно да се каже, че имаше представители и от, граждански, от гражданското общество, от НПО, от академичните среди, от, и от други заинтересовани страни. Три основни теми бяха засегнати. Тези теми бяха следните. Първо, защита на бежанците – Разбира се, е, трябва да засегнем този въпрос, който е доста наболял, като се има предвид бъженската криза в Европейския съюз. Следващата тема беше приобщаването, обединяването на много, многообразното общество е, равенството, което засяга всички. На следващо място цифрова века на цифровизацията, цифровизацията, която засяга всички а, нас и а, чухме какво каза и предишния оратор, както и връзката на темата с основните права. Имаше много динамични презентации, имаше активни разговори, имаше 28 паралелни работни групи. Има тук копия от изказването на председателя. Може да се запознаете с него. Накратко ще ви представя някои е, е, елементи от изказването на председателя Майкъл Фарха. Изявлението на председателя не е само неговото изявление, ами то всъщност е стремеж да бъдат обхванати всички представания по време на конференцията. Текстът, който е включен в изявлението, е текст одобрен от всички страни. Има ключови области, които ам, бяха обсъдени по време на срещата и са очертани действията, които трябва да бъдат предприяти, Европейските институции, държавите членки и други заинтересовани страни, както и бизнес и гранското общество, трябва да, пре, да поемат своята отговорност и да предприемат действия, когато говорим за основните права по време на криза. Първата тема, която вече казах, която се отнася за защитата на бежанците. Беше посочена необходимостта от това да се ам, съпътства изпълнението на политиките, свързани с бежанците. Трябва да се прилагат практически мерки от ЕС и държавите членки. Например, да се положат усилия да се използват всички инструменти и мерки, за да се за да не се отнема свободата на хората, които търсят закрило и обежище, да се помогне на уязвимите лица, като деца и жени, и да се възползват от ускорени процедури в процеса на даване на обежище. На следващо място е, е, се отреди роля на гражданското общество. Държавите членки трябва да преприемат мерки да компенсират местните, местното население, когато кризата ги засяга, когато кризата засяга гражданите много силно, да речем, когато местният туризъм а, се е сринал всяко евро, което се разходва за бежанците, трябва да се разходва и по едно евро за местната инфраструктура. Например, местните органи трябва да работят на място с градското общество и с бизнеса. Постави се акцент и върху това да има достъп до Европейския съюз. Всички тези, които идват от, конф... от а, конфликтни региони в Европейския съюз, са травматизирани, имат нужда от здравна ам, помощ и може да създадат и веб инструменти, за да се дава психологическа и друга помощ новите технологии могат да се използват от всички, както и от беженците, така и от тези, които могат да им помогнат. Друго, което е важно. Групата, която се занимава с оказване на помощ на децата в движение, казах, посочи, че трябва да се има предвид върховния интерес на детето например, да има практики за регистриране на всички деца, които са непридружени. Тази практика може да се усъвършенства, като се ползва опита на хората на място. Може да има и допълнителни обучения на професионалисти, като се включат и представители на гражданското общество. Това са само няколко от примерите, свързани с защитата на детето. Другата тема, която беше спомената, е приобщаването. Трябва да се намерят начини да се дадат равни възможности на всички. Това беше посочено, когато а, се. посочи, че екстремистските движения взимат все по, имат все по-голямо влияние в обществото. Държавите членки трябва да, за, за, да ускорят процеса на приобщаване и трябва да има мерки, които да са пропорционални, възпиращи и да водят до равенство на възможностите. Беше посочено освен това, че Европейския съюз трябва да следва примера на тези държави членки, които са предоставили ресурси, за да се окаже подкрепа на хора с, с увреждания. На следващо място беше засегната темата за образованието. Образованието е много важно а, за а, това да се възпитава у всеки достойно отношение към а, мигрантите. Освен това се предвиждат а, допълнителни обучения за а, представителите на органите и службите, които се занимават а, с, с бежанците и мигрантите беше посочено, че трябва да се увеличи заетостта и в тази връзка държавите членки заедно с гражданското общество може да ам, търсят нови възможности, като се вземе предвид и проблема с, ам, трудовата експлоатация. Другата тема, с която основно беше спомената по време на конференцията, е а, цифровизацията. Трябва да отчетем, че основните права се прилагат както онлайн, така и офлайн. Цифровизацията дава, възможност, дава и възможности и а, предоставя и ам, съдържа в себе си рискове, когато говорим за основните права. Понякога ам, се стига до социална изолация. Трябва да се създаде механизъм за оказване на правна защита. Освен това се даде възможност и за обещетения за лица, които се намират в най-отдалечените региони. Когато говорим за ам, повторни престъпления в интернет или в социалните медии. Това са области, които не са обхванати от регулаторните органи. В, цифровиза... в века на цифровизацията има много аспекти, които трябва да бъдат разгледани трябва да се изготви пакет за, за правата на гражданите онлайн. Има много практически инициативи, свързани с века на цифровизацията. Ще ви дам няколко пример. Събиране на лични данни при, няко, при някои приложения, например като тези за електронното здравеопазване. Необходимо е да има предпазни механизми преработката на, обработката на данните също трябва да бъде извършвана съответно с правилата. Има много образователни институции, в които се изучава, се изучава право, като а, тези а, специалности а, свързани с правото, трябва да обхващат и за е, разпоредбите в, в областта на информационните технологии. Цифровите технологии също трябва да бъдат разгледани отблизо. Трябва да се знае, че насякъде има еднакви стандарти, както е с ам, светофарите по пътищата. Когато е червено, знае се, че има предупреждение и да речем, че тези а, има сигнал за предупреждение, че има опасност данните да бъдат използвани по неправомерен начин. Има много а, начини, по които можем да се справим с предизвикателствата пред основните права. Тези теми бяха обсъдени по време на конференцията в рамките на 28-те работни групи. Председателят се спря на това, кои са отделните заинтересовани страни, които могат да работят по трите основни теми, които вече повдигнах. Агенцията по основните права също има своите задачи. От страница 36 до 40 са обхванати задачите, с които трябва да се занимае нашата агенция. Председателят посочи, че трябва да има взаимодействие между отделните заинтересовани страни, що се отнася до основните права. ЕС, а, а, националните органи, национ... международните организации, академичния а, свят, всички могли да се сътрудничат и доказателство за това беше присъствието им на конференцията. Основните права могат да бъдат Um, използвани, за да се и, и основните права могат да бъдат ам, по някакъв начин канализирани и да се използват за благото на гражданите. Да се е, едно от основните правила е, че е, основните права се прилагат, е, се отнасят до всички това е особено важно за уязвимите групи. Основните права се отнасят до всички, както казахме. Колкото до цифровата ера, това е повече от очевидно, защото е, това е, означава и права, както и потенциална заплаха. Включване, това означава включване на всички в Европейския съюз. Основните права се отнасят до млади, стари и всякакви е, лица от различни групи. Втория важен принцип е образованието. Да се е, образоват хората за е, основните права. Това е от решаващо значение в много области. От началното училище до университета, от частния до ли, е, сектор до държавния просто не можем обаче да оставим всичко това на образователните заведения. Трябва да се използва, говорейки за основните права, да се използва нов език, който да е достъпен за всички използват се за отчетност на институциите при неспазване на основни права каквито случаи има много в Европейски съюз и държавите членки и това трябва да се следва неотклонно. И четвъртия въпрос, който възникне на форума е нещо, което произлиза от хората с увреждания и тяхната група. Защото това, тази тема трябва да влезе като основна тема във всички други. Това означава да работим с тях и да чуем мнението на тези, които са засегнати, преди да формулираме политики в тяхна полза. И накрая Агенцията за основните права споменава стоте практически предложения е, в крайна сметка е, ние е, казахме какво можем ние да направим и се радвам, че вие в Либе можете да допринесете за това и да, за да сме сигурни, че следващото мероприятие ще бъде не по-малко успешно от проведеното вече. Благодаря. Колеги, всички имате тази брошурка. Някои лично са присъствали на тази конференция Имаме 15 минути до следващата точка, след което следва съвместно заседание за секон. Значи, разполагаме само с 15 минути. Двама души са на списъка на, за изказващи се. Някой друг желая ли да вземе отношение? Моля, дайте си заявките сега. Е, просто днете ръка е, достатъчно е, видимо, за да знаем и повече няма да приемам, е, защото нямаме време. Съвсем кратки бъдете, за да има време, е, да имаме време за отговори. Имате е, думата. Помолих да бъдете наистина така максимално кратки. С господин Бони ще започнем. Благодаря, аз участвах в този форум е, в деня, който, когато темата беше цифровата ера. Благодаря за организацията на организирането на един много добре е, структуриран дебат. Е, радвам се, че имах възможност да се срещна с е, много организации от гражданското общество, техни представители, беше много полезно. Съвсем накратко няколко въпроса да поставя. Първо, отчитането на факта, че основните права трябва да се прилагат с еднаква мяра и оф, и онлайн. Това е много важно. Второ, че в процеса на прилагане трябва да работим заедно всички институции на всички нива, всички заинтересовани страни. Трето, трябва да помислим за някакъв а, а, харта на човешките права на национално равнище. Това беше предложението. А, ясно бе казано също, че на национално равнище различните е, бизнеси и заинтересовани среди трябва да работят е, съвместно с националните организации по правата на човека. Много важно е да вникнем в предложението, свързано с предупредителната система за потребители на цифровите технологии, свързана с пътните, с светофарите. Мисля, че по време на дискусията ни е, можем да се върнем е, на тези точка и конкретните въпроси, свързани с нея. Благодаря за информацията за конференцията. Сега, благодаря. Исках да се присъединя към това, което каза господин Бони. Бяхме заедно, участвахме заедно в тези дискусии. Често подобни мероприятия се превръщат в някакви официални ритуали. И бях много приятно изненадана, че атмосферата по време на целия форум беше много сериозна. Усещаше се една ангажираност на различните участници, които много открито обсъждаха нещата. И едно от важните, най-важните неща, което се повтаряше непрекъснато за мен беше, че трябва да е, погледнем много сериозно образованието в цифровата ера и е, обучението и, е, на технократите в областта на правата на човека. Защото обикновено говорим за е, защита на е, конфиденциалността на данните, е, но е, но хората, които е, технократите, които не са наясно с е, е, аспекта права на човека, не биха могли да бъдат полезни, както и обратното. За много хора тези права са нещо, което се разбира от само себе си, нещо съвсем естествено. А а, застаряващото поколение, хората над 40, например, ние също трябва да, да мислим така сериозно за въпроси като социалната интеграция и, и равенството. Неща, които е, са не по-малко важни. Е, та дискусията беше много е, полезна. Надявам се, че ще продължи. и може би под нови форми. Трябва да поддържаме тази, този творчески момент и да търсим нови форми за обсъждане. Госпожа Гомес, за съжаление аз не можах да участвам. Дано следващия път да бъде организиран така, че да може повече депутати да участват. Въпреки това смятам, че е много важно заключението, свързан с защита на беженците, защото не мога да си представя област, която противоречи на, на съдебната система на Европейския съюз по-голяма степен, отколкото това. И наистина, това е много важно. Как се отнася към беженците и мигрантите? Та въпросът ми е, възнамерявате ли да действате в това отношение, да проведете някакво е, е, е изследване, че изследване и да ни обявите резултатите Това е и вашата е, функция, нали, свързан с правата на човека и то не само в горещите точки, но и във всички лагери е, по цяла Гърция, например, където сме свидетели на, на лошо отношение към непълнолетни и малолетни, лишени са от е, проследяване на, на, на няма възможност да проследи как се е, отнасят към е, непридружените на е, непълнолетни. И е, всъщност цифровата разделителна линия доведе до изключително обратен е, ни е, последствия. Бежеците е, искат да има връзка по скайп, а това е, просто е, го няма или обещава им се, че ще има такава връзка, а на практика е, няма. Та въпросът ми е какво правите, за да се е, превърне в действие това, което фигурира в е, вашето изявление за отношение към беженците. Корнелия, благодаря за представенето от тук и за поканата. Важно е парламентът да участва в подобни инициативи. Това за мен е много полезно, положително. Няма да задълбочавам в това, което казахте. Е, имам обаче един въпрос. Когато говорите социална интеграция, е, вие споменахте проблемите свързани с ромите и казахте за разработване на показателни и средства за мониторинг на, състоянието на, на ромите е, при нужда. Мисля, че това е абсолютно неотложно, необходимо и спешно. И Наистина с удоволствие бихме участвали в дискусията е, за стратегията за ромите е, и в аспекта основни права за нас това е една важна, така, важен повод, възможност да направим нещо полезно е, и важно по тази тема, в която малко така избледня на фона на проблематиката с беженците. Благодаря ви за това, което правите в крайна сметка. Благодаря. Е, няколко практически. Е, засегнахте важна тема за е, деца, липсващи деца в Европа, деца от мигрантски семейства. Първият въпрос е свързан с форума, но вторият е свързан с дейността на агенцията. Вие търсили ли сте информация от Европол или от полицей, полициите на а, държавите членки? Каква информация може да се, до каква информация може да се стигне за а, децата, защото общественото мнение настоява за това. А сега Сарай Пост. Последно. Благодаря, наистина подкрепям Корнелия, това, което каза от името на социалистите трябва да кажа, че положението с ромите е наистина важен приоритет. Доклада, разлиствам тук доклада ви и в самото начало Но преди това да задам втория си въпрос. Говорихте за е, враждебност към чужденците. Въпросът ми е как ще работи нататък? Кампанийно ли, е, чрез обучение е, в е, училищата, включване в училищите, е, учебните програми, защото това е едно от най-опасните явления, с които трябва да се борим в момента. И е, второ, Втори въпрос. Като институция, пък и ние тук в комисията Либе, трябва да поддържаме много тесни връзки. Как си ги представяте? И на 5 и 6 страница намерих го всъщност. Тук е залегнал принципа на солидарност и, и отговорност. Е формулиран. За мен това звучи, сякаш е, човешките права почиват върху е, принципа на солидарност и доброволност, е, но това не е точно така, защото се надига национализъм и ксенофобия в разделните държави членки. А сега въпросът с децата. Правото на живот в семейство или правото на семейство. Това се нарушава, когато е, вече няма право на събиране на семейства или поне значителна степен се променят е, нещата, е, защото има семейства, някои са в Швеция, други са в трети страни и те никога няма да бъдат събрани, ако продължава така. За съжаление, имаме много малко време за отговор на тези въпроси, така че моето предложение е тъй като вие си взимахте много а, подробни бележки. Дали възразявате да, да отговорите в писмена а, форма на, на някои а, въпроси, а, а сега да отговорите съвсем общо, да обобщите, а, защото комисаря чака. Благодаря много за подкрепата и коментарите. Искам да ви уверя, че Агенцията за основните права, вземайки предвид нейните правомощи, покрива много, покрива много от темите, по които а, вие направихте коментари. Ромите са а, една от тези области. А, що се отнася до защитата на беженците, това също е една област, по която работим внимателно и е много важно как се подхожда към обежището, миграцията, границите. Всеки месец изготвяме доклад за положението, свързано с бежанците в 9 държави и членки. Много коментари бяха направени, свързани с цифровото разделение. Председателят да любезно ми подсказва, че мога да отговаря на тези коментари в писмен вид. Това означава, че нямам време да отговоря на въпросите ви, но ще се опитаме да отговорим в писмен вид, стига да ни предоставите имената на депутатите, задали въпросите. Извинявайте, колеги, че се наложи да прекъсна работата по тази важна точка. Беше добре да се чуят коментарите на всички. Благодаря ви за участието. Сега преминаваме към точка 7. размена на становище с Вера Юрова, комисаря за правосъдие на, в Европейската комисия. Тя ще е, бъде поканена да се присъедини към мен тук на президиума. Нека да ви припомня, че комисията е изготвила проекто прилагащо решение във връзка с споразумението за защитата на личните данни. Парламентът беше уведомен във връзка с неговото право на преглед на информацията по член 106 и в комисията Либо обсъдихме темата в понеделник, 4 юли и комисарят Юрова любезно прие да предостави информация на Либа по тази тема. И незабавно след това заседание координаторите ще се срещнат, за да обмислят какви действия да предприемат във връзка с темата, след като комисарят отговори на зададените въпроси. If you want to take this time, just indicate if you'd like to speak, and that would be really helpful. Thank you. If you want to do that, we can do a complete speaking list, and then we can. Uh... Моля колегите, които имат желание да се изкажат, да ми дадат знак сега. Дайте ми знак сега. Я, и е, го направете ясно, моля. colleagues, we have 45 minutes for this whole item, so I'm just mentioning to the Commissioner to calibrate her. 45 минути имаме на разположение, така че ще помоля госпожа комисаря да представи стегнато своите коментари, за да могат след това колегите да коментират. Знаем, 45 минути не стига никога, но нека да се опитаме. Давам думата на комисаря госпожа Юрова. Господин председател, уважаеми дами и господа, членове на комисията Либе, много се радвам, че имаме възможност да поговорим отново във връзка с защитата на личните данни, във връзка с споразумението Европейски съюз Съединените щати, рамка за прехвърлянето на данни за търговски цели. Това е нова рамка, много по-силна от по-стария Safe Harbor, който съдът отмени. Комисията внимателно разгледа така нареченият щит за лични данни и а, е, а, го обсъди с Комисията по защита на личните данни. в съвета има подкрепа. През последните три години работим в тясно сътрудничество с, с партньорите си от Съединените щати по тази тема, като започнем от преговорите от, и препоръките ни от ноември 2013 година. 13 препоръки, както и октомври миналата година. в решението на съда по делото Шлем. взема се предвид препоръките в това решение и се продоляват недостатъците на стария Сейф Харбър. На 5 май тази година се занимах с тази тема отново в изказване пред Европейския парламент и много внимателно взех предвид вашата позиция, заявена в резолюцията и много внимателно направих така, че тя да бъде взета предвид. Така бяха въведени сериозни подобрения и допълнително се засили е, щита на личните данни. Първо, по въпроса за събирането на данни на едро. Това е много важен въпрос и е централна тема в обсъждането с Съединените щати. Тук успяхме да постигнем допълнителни резултати. Съединените щати ни увериха, че има определени ограничения и защитни мерки. Първо, събирането на данни на едро може да се използва само в извънредни случаи, когато има когато не е възможно да се събират данни за конкретен заподозрян. На второ място, Съединените щати използват филтри и други инструменти, за да съсредоточат събирането на данни, а, така че то да е насочено само за конкретни цели на събирането на разузнавателна информация. На трето място, тези данни а, се събират само от една част, една малка част от Общи поток на данни, прехвърляни по интернет, така че дейността, свързана с разузнавателното събиране на информация във връзка с данни на граждани на Европейския съюз, остават в рамките на ограниченията на нормалното и пропорционалното. Това всъщност е, е наш, нашия критерий, когато говорим за прага, зададен от е, съда. Това е за събирането на данни. Второ, механизма за въвеждане на ангажимент на омбудсмена. Допълнителни механизми за допълнителни мерки бяха взети по притесненията, изразени от Европейския парламент. Някои от обсъжданията, които ви проведохте с департамента, с Държавния департамент в Съединените щати помогнаха, за да се напредне по темата. Нека да ви е, разкажа какво е постигнато. Тук има допълнителни уверения за функционалната независимост на омбудсмана. Има ясни, но поети ангажименти, че в допълнение на пълната независимост от е, дейността на разузнавателните служби, омбудсмана ще провежда своята дейност е, напълно свободна от е, каквито и е, било други зависимости и е, ще има съответните е, разследващи правомощия. Омбудсманът е, ще получава пълната информация, която е необходима за изпълнение на дейността й или на дейността му. И, а, е, а, е, както знаете, когато става дума за обжалването при събиране на данни, свързани с националната сигурност, това е доста ограничено като възможности не само в Съединените щати, но и в нашите държави членки. За това има механизъм за подаване на далби, жалби, който сега се въвежда, за да се откликва на подадени жалби за лични данни, събрани на граждани на Европейския съюз. Става дума е, за всички лични данни и всички търговски данни, включително и е, данни, въз възоснова на други инструменти за прех, прехвърляне на данни, е, като стандартни договори. Това е необходимо, за да се запази правната сигурност на прехвърлянето на данни със Съединените щати. Въвеждането на омбудсмана, на специална роля за омбудсмана е важно подобрението. За първи път има и механизъм за разрешаване на такива възражения на международно раз... равнище. За това ви уверявам да не отхвърляте този механизъм преди да бъде а, изпробван и а, ви моля да го разгледате като потенциално полезен. Дайте шанс на този механизъм и ако не работи, ние поемаме своя ангажимент за отчетност пред вас. След това, по съхранението на данните знаем, че имаме задължение, задължително приложимо задължение за всички фирми в Съединените щати да заличават данни, които вече не са необходими е, за целите на преработката, обработката на данни. Това е, е нещо, което отговаря на нашето право за защита на данните. Що се отнася до прехвърляне на данни по интернет, е, има допълнително затягане на правилата, така че щита за личните данни да не бъде избягван чрез прехвърляне на данни на други е, фирми или организации в Съединените щати или в трети страни. Що се отнася до възможността гражданите да търсят, да обжалват е, дадени мерки, има напредък и тук. Повечето от възможностите са от альтернативи. възможностите са паралелни, извинете. И а, това означава, че ако само е, една от тези възможности вече е използвана, може да се премине към следващата инстанция. А, повечето данни се обменят в пряк контакт с определени фирми. Задължи, за, значително задълбочихме сътрудничеството от двете страни на океана, на Атлантическия океан. И Съединените щати и по-конкретно Федералната комисия по търговия поемат своите отговорности в тази връзка. На шесто място, Съединените щати поемат ангажимент активно да информират Европейската комисия, когато има правни развития, които биха могли да поставят под въпрос функционирането на щита на личните данни. Това ще бъде включено в годишния съвместен преглед, който ще даде възможност да обсъждаме с Съединените щати функционирането на тази рамка. Този съвместен преглед ще покрива всички елементи на рамката, включително националната сигурност и механизмите за подаване на жалби, включително и въвеждането на участие на омбудсмана. Ще се включват съответните подходящи инстанции и институции и в Съединените щати, и тук в Европейския съюз, където говорим за органите за защита на данните. Очакваме да работим по темата с Европейския парламент и съвета и очаквам да обсъдим и по сериозното участие на Европейския парламент. Може би не е лошо да обмислите назначаването на някой, който да участва в съвместния преглед на щита за личните данни. Разликата между този щит, така наречен щит и Safe Harbor е наличният динамичен процес на наблюдение на дейността на механизма, който се прилага и от двете страни на Атлантическия океан. Има и силна клауза за време на преустановяване на действието, която ще бъде използвана, ако институциите и организациите, фирмите в Съединените щати не спазват своите ангажименти. Вече сме извесли, извлекли а, своите полки от миналото и знаем, че имаме задължения да проверяваме до каква степен третите страни, с които си взаимодействаме, спазват изискваните от нас правила, точно както ние тук правим всичко възможно данните на гражданите да бъдат напълно защитени в Европейския съюз. Това включва и сериозна отговорност. И в решението за адекватността подчертаваме, че ще направим оценка на нивото на защита, предоставена от щита за личните данни след въвеждането на а, обновената директива за личните данни. И така, в обобщение. По-строги правила за американските фирми за това как те могат да използват и третират личните данни, които получават. На второ място. Проактивно наблюдение и приложение от страна на властите в Съединените щати. На трето място няколко възможности за подаване на жалби и обжалване, включително и в области, засягащи националната сигурност. На четвърто място гаранции във връзка с ограниченията и предпазните мерки във връзка с събирането на лични данни за национална сигурност и цели на правоприлагане. На пето място редовен съвместен преглед и по-ефективно наблюдение от страна на Европейския съюз. Щитът на личните данни е за Силен допълнително, така както бе поискано от Европейския парламент, както и от работната група по член 20 и отговаря на решението на съда по делото Шремс и е подкрепен от всички държави членки. Нашата оценка показва, че щитът на личните данни гарантира еквивалентно ниво на защита от двете страни на океана. Ако разгледате внимателно подробностите, сигурна съм, ще се съгласите в... с мен. Сега трябва вече да вземем решение и след това да пристъпим към изпробването на този щит за личните данни. Това е важно за европейската економика, за бизнеса, за малките и средни предприятия, както и за потребителите, които разчитат на способността да прехвърлят данни към Съединените щати. Така ще се запълни правната празнота, която остава след излизането от функциониране на така наречения Safe Harbor. Така ще има по-голяма правна сигурност за бизнеса. Вие, членовете на Европейския парламент, и си играхте много важна роля в този дебат, който провеждаме от, от няколко години за прехвърлянето на данни през Атлантическия океан, така че искрено ви благодаря за положените усилия и ви призовавам да работим добре заедно, за да постигнем успех по тази важна рамка. Благодаря. Благодаря. Колегите ще получат думата в реда, в който са поискали да се изкажат. Госпожа Сепа. Благодаря. Разбирам, че комисията иска да придвижи нещата преди изборите в Съединените щати. Да, има някои подобрения, трябва да признаем, що се отнася до масовото събиране на данни или независимостта на омбудсмана. Въпросът е обаче дали а, всичко е добре по-добро или ще, когато се а, стигне до съда, всичко ще се провали. Работната група 29 през април изрази критики, свързани с търговските и економическите аспекти. Нищо не се е променило, доколкото знам в тази област, ако може комисаря да ни уведоми щитът се ориентира към съществуващите директиви от 1995 година взима предвид новия пакет за личните данни. Означава ли това, че с няколко, дни, че с няколко години щитът ще трябва да бъде обсъден и преработен отново, за да отговаря, да отговаря на съвременните изисквания в съвета. Има множ... мнозинство в подкрепа на представения текст. Има някои обаче, които са недоволни и чувам от различни страни, че поне две страни са направили а, изявление. Може ли да ни кажете какво се съдържа в тези изявления или декларации и да ни ги предоставите? Thank you for uh, being uh, благодаря, че бяхте също и кратка, господин Фос. Благодаря, господин председателю. Първо, благодаря, госпожо комисар, че сте тук сред нас. И ако сравня това, което ни казвате с целите на нашата политическа група е НЕП, трябва да кажа, че ние искахме Сейф Harbor да ем, преустанови своето действие. Ние искахме да има свободно движение на данни, всичко да бъде много по-добре фокусирано. Ем, да бъде по-целенасочено, да се вземат предвид условията за конкурентоспособност в САЩ и ФСА и да има правна сигурност. Всичко това виждам от вашето изказване, че е взето предвид. И това са цели, които си заложихме и ние. Може, разбира се, някои да казват, че има някои ам, недостатъци, че нещо в рамките на 2-3% липсва. Разбира се, нищо не е перфектно, но е, този щит за нас означава подобряване като цяло на съществуващото законодателство в рамките на Safe Harbor. Освен това, в този триъгълник от данни е, трябва да да се постигне добър баланс на трите нива – економически аспект, сигурност, търговия. Ам, изискванията, които бяха поставени от Европейския съд, да има надзорен механизъм. този механизъм вече съществува и дори е усъвършенствам в сравнение с първоначалния му вариант. Ам, Дават се повече правни възможности, повече възможности за а, правна помощ. Освен това, се дава, освен това е ограничен достъп до данни от страна на държавните органи. Доста подобрения са постигнати. Имахме проблеми с това масово съхраняване на данни особено в Съединените щати. Този въпрос е много важен, като си има предвид, че е трудно да се преговаря с тамошните органи по, този, по тази тема. Може ли да ни обясните още веднъж какви са отделните възможности за гражданите да се ползват от правна защита? А, освен това, тук съм си отбелязал и а, платформата за а, альтернативно или Möglichkeiten, die hier jetzt eröffnet werden, mit vier oder fünf. Платформата за извънсъдебно решаване на спорове. И а, така или иначе трябва а, да се има предвид, че гражданите трябва да бъдат добре защитени и този подход е много добър. Благодарим ви още веднъж, госпожа Интфелд. Okay, thank you. Uh... Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Няма съмнение, че предложението или по-скоро по споразумението е по-добро от съществуващото преди от Сейф Харбър, но не става въпрос за това. Въпросът е дали ам, това споразумение е достатъчно добро. Изслушах предишния оратор и се изненадах от неговата оценка, защото той самият е урис, юрист. Не трябва да сравнявате търговията и а, закона трябва да се вземе предвид само закона. Когато изменяте закона, се взима предвид само той. Не говорим тук за дискусии е, по време на вечеринка, говорим тук за становище на Съда на Европейския съюз и това становище има значение. Нашите е, гледни точки се разминават, госпожо комисар. Аз не съм юрист, не мога да правя оценка, но не съм убедена, че тук нещата са изпипани до край. Господин, не съм сигурна, че господин Шримс или някой като него ще бъде изправен пред съда. Ние искаме господин Фос да дадем сигурност на нашия бизнес и на нашите граждани, но не им даваме тази сигурност. Винаги има някаква несигурност. когато говорим за ситуации за правене на бизнес. Ако смятаме, че това е стандарта, дали а, е, сме склонни да сключим такива споразумения с страни като Китай или Русия, също важни търговски партньори. Не съм толкова сигурна. Искаме ли е, да правим бизнес с тях при подобни сходни условия? Ми не съм сигурна. Има много въпроси, които вече бяха зададени. Все още чакам отговор на въпроса за правния статут на а, дадените уверения и гаранции. Знаете, президентски декрет, а, а, честна скаутска дума и така нататък. Но дали а, органите. А ако органите са наистина сериозно ангажирани, защо не искат да издадат правен акт? и така да се създаде доверие. Друго, друга, друг аспект, свързан с доверието, е темата с, а, омбудсмана. А, аз обаче се съмнявам в независимостта на омбудсмана. Първо, те не наричат омбудсмана по този начин, ами а, виш координатор в областта на диплома, международната дипломация и така нататък. Смятате ли, че като граждане не чуе думата дипломация, ще смята, че това е инстанция, пред която може да си търси правата? Може би а, председателят ще а, потвърди това или не. Госпожа Нели, не, о, Нели не иска че господа, госпожа Онелин иска да дойде в Европейския парламент и да каже как вижда тя тази нова а, задача, а, свързана с нейната институция, относно масовото събиране на данни. Много неща са направени, но всичко а, е, е извън а, съда. А тук говорим за масово събиране на данни. Трябва да се попитаме следното. Приехме току-що ново законодателство. Искаме ли да се придържаме към тези стандарти или не? Друго. Вие казахте, че Европейския парламент трябва да бъде свързан с процеса на преразглеждането. Добро намерено, но, но не е много добро предложението. А, ами, ние няма да можем да се справим с тази а, задача, защото ще се сблъскаме с а, въпроса за поверителността и няма да имаме достъп до документите. Някой от вас, колеги, дали е, е имал начин да се информира е, за някакъв тип споразумение, ти тип или друго? ако има съвместно а, преразглеждане на законодателството, то ние трябва да имаме а, право на контрол. През, в 17.30 имаме съвместно заседание с комисията ЕКОН, така че бъдете по-кратки, като госпожа Сипел, например. Сега Ян Олбрехт. Okay, I go. Um, thanks. Uh, Благодаря. Благодаря на Комисията за положените усилия за подобряване на споразумението в сравнение с Safe Harbor. относно обработването на лични данни на Европейски Съединените щати. От 15 години стои този проблем някъде в пространството. И сега обаче говорим за правно обоснована защита на личните данни, а не вече за правен вакуум. Вярно е, че не говорим за подобрения, които се предлагат тук, а говорим за принципите, включени в, в европейското законодателство и принципи, очертани от съда на ЕС, Имаме съмнение, че новото решение не обхваща всички тези принципи. Няма да повтарям всичко, което беше казано, но най-вече, що се отнася до масовото събиране на данни, не смятам, че а, има достатъчна степен на изключване от това решение. Да речем, а, данни а, на американски граждани се събират не толкова много, колкото се събират данни на останалите. И да речем, ако се остави един процент се извади един процент, заради технологията, която липсва, тогава може да се каже, че се събират данните на целия свят. Не трябва да има безразборно събиране данни на европейски граждани. По-скоро говорим за обещания а важното е да имаме предвид, че Съда на Европейския съюз казва, че американското законодателство не е достатъчно в тази област и трябва да има еквивалентност на американските закони с европейските закони, защото от нас защита на данните. Съединените щати обаче нищо не се е променило, няма възможности за това. Но нека да проверим новото предложение, защото има подобрения внесени в него. Но това, че ще проверим споразумението, не значи, че а, то ще действа за неограничен период от време. Предполагам, че ще кажете да. Не сме готови изцяло. Ще проверим за какво става въпрос. За определен период от време ще действа споразумението. Ще трябва да преговаряме по-добро решение. В крайна... Иначе няма как да се продължи по стария начин. Няма ам, законодателство за защита на личните данни в Съединените щати. През 2000-та година, точно по тази причина, Европейския парламент отхвърли споразумението Safe Harbor. Ние искаме да има е, един инструмент, който да а, внесе баланс гражданското общество в, или а, граждански организации в, в Съединените щати искат да поемат водещата роля и искат да принесат за. за задълбочаване на сътрудничеството на Съединените щати и Европейския съюз. Така или че трябва да кажем, че тук не казваме последната дума. Не искам отново да стигаме до е, съда и да губим а, доверието на европейските граждани. Госпожа Онели, е, разбира се, я поканихме. Неофициална беше поканата. Искам да кажа, че нямаме официална покана отпратена към нея. Добре, госпожин, господин председател, можем ли да изпратим официална покана и а, да дойде тя тук? Да, по време на седанието на координаторите а, ще обсъдим тази тема. Господин Къркхов. Благодаря ви, госпожо комисар, че сте сред нас. Макар, че има политически групи в парламента, които не биха е, били доволни от е, компромис между Европейския съюз и трета страна. Между прочим, и аз съм е, юрист и мисля, че това, което каза колегата в е, правно отношение е доста е, релевантно, но аз предпочитам да видим е, нещата, да гледаме нещата в по-широк план и да видим как този щит гарантира сигурността на гражданите, особено е, на малките и средни предприятия, които са 60% от е, дружествата, които зависят от Сейф Harbor или от новия щит. Е, Наистина, направени са големи стъпки напред, особено по отношение на омбудсмена, но е, е, за, но е, когато е, говорим за обективност и сътрудничество, е, аз е, съм съгласен, че е, с този подход, е, колкото до е, делата е, търсене на права, е, имаме няколко такива случаи. Е, оценката на комисията трябва да се разглежда също в широкия контекст на реформите е, и в САЩ, колкото до събирането на масове данни, масото събиране на данни. Е, сега, ако можем да отхвърлим споразумения и директиви между президентите, като просто въпрос на честна дума, на мисля, че думата на президента на САЩ ще има тежест и това трябва да имаме предвид. В своя резолюция през май, през май парламента е, изиска това. Бяха направени след това е, промени в нея. Ние, е, мисля, че в момента е дошъл да е, задейства този подобрен вариант на е, щита е, на е, личните данни и ако не го направим, е, всъщност ние изцяло превратно ще тълкуваме е, резултата от преговори между две страни. А, наша отговорност е точно обратното. Госпожо, госпожо комисар, благодаря ви за това, че бяхте тук. Е, това бяха въпросите към вас. Yeah. Корнелия, трябва да кажа, е, честно, че тази процедура, която следваме в момента е малко странна, че е, че госпожа Юрова нали, е, много хубаво, че идва тук да докладва на окончателни резултати и становище. Ние смятахме и си го представяхме, смятахме, че по-рано трябва да стане, за да има Европейския парламент възможност да даде своята преценка или своите възражения. Ние обърнахме нещата на опът и тук. Това не е редно и е, трябва да кажа, че между координаторите имаше много спорове в това отношение начина на работа не е, е, е този. Знаете колко е гореща тази тема и трябва да вземем сериозно нещата и това не е място да си разменяме хубави думи и комплименти, а да говорим сериозно. Второ, когато гледаме резултатите, мисля, че те са разочароващи в на немски се, се казва е, по един начин изглежда, друго се крие под повърхността. И е, сега преговори между отделните органи за сигурност между САЩ и Европейския съюз, е, окей, okay. Е, омбудсмена на САЩ съвсем ясно описа в едно приложение, че омбудсмена по тяхната система не разполага с правни средства, средства на правна защита. Е, е, много е, наясна, много така размита е функцията на този, на този пост в САЩ и това дава повод за много спекулации. И последния въпрос. През тази дълга дискусия става ясно, че тази защита се отнася само за европейските граждани което означава, че не европейски граждани са извън тази защита, което е нарушение на основни права. Това не е, е добре. Е, може би е, е, е добре да помислим. Е, е, по време на е, лятната вакансия по този въпрос. Е, е, ние е, като група е, сме несъгласни с това и смятаме, че то е нарушение и на неспазване, на изпълнение на решение на Европейския съд. Благодаря и на двете колеги, които тук що се изказаха, че говориха така, че да имаме време за всички. Лопес Агилар. Ще се опитам да кратък. Това, което ще кажа, съвпада с е, е доста отказаното до тук. А, Разбира се, е, ако се сметне, че има е, напредък в сравнение с Сейф Harbor, споразумението за Сейф Harbor, то се свежда от това, че изпълнението на споразумението ще зависи до голяма степен от продължаване на и, и, и е, ефективността на президентските укази, чиято цел е да гарантират тази е, нова схема е, предвид предстоящите избори, така че от американска страна може да се отмени е, постигнатото в споразумението, ако няма, ако то не е, е заковано в е, някакъв задължителен текст и закон. И второ, решението на Европейския съд е има за цел да гарантира тълкуването на европейското право в контекст на основните права. На европейското право се променя непрекъснато. Това е един динамичен процес. Имаме пакета за защита на данните, който влиза в сила скоро. До каква степен и колко от него ще бъде използван, за да бъде ефективна новата схема? Това е въпросът ми към вас всъщност. Благодаря. И сега е, госпожо комисар, е, това бяха въпросите, ако обичате. Благодаря за вашите бележки и въпроси. Ще почна с бележка на госпожа Сипъл. Макар, че ние приехме препоръките по търговски аспект, за мое голямо препоръка 29, за мен това беше но те бяха много по-трудни, отколкото препоръките свързани с цялата сигурност, но това е личното ми е, впечатление от тази фаза от преговорите. Значи ние приехме е, препоръките по задържане, запазване, съхраняване на данните, убедихме американските партньори да включат и е, е Норвегия, Лихтенштайн и Исландия, страните от европейското економическо пространство. Е, включихме автоматичното вземане на решение, което да се е, отчита в е, годишния съвместен преглед и изяснихме възможностите за търсене правата на гражданите. Тоест всички основни препоръки взехме под внимание и те са отразени в сегашния текст на решението за адекватност. Решението за адекватност и свързаните документи, с, с него документи е, проистичат директивата от 95-та. Е, Извинявайте, че така навлизам в правна материя, но като търсахме решение, ние търсахме е, еквивалентно решение за защитата на европейските граждани – еквивалентно на приложимото европейско законодателство, което в момента е директивата. Разбира се, абсолютно прави сте, че не можем да си затваряме очите пред факта, че дена за пълното прилагане на общия регламент за защита на данните предстои именно 25 май 18 година. Някой от вас, вас го споменах вече и ще трябва да си свършим работата както трябва, защото в, в този момент решението за адекватност реагира на някои така засилени запитвания по отношение на директивата и други, или изисквания, свързани с за, за съхраняване на данни, но ние трябва да бъдем, не ви казала амбициозни, но да бъдем верни на себе си и достатъчно твърди, за да поддържаме натиска срещу американците. Вече казахме, обявихме, че този регламент за защита на данните е революционна стъпка за, в това отношение за Европейския съюз и нашите европ... американски партньори го знаят. Аз ще погледна нещата от чисто практическа гледна точка. Ние работим по насоки и тълкуване на общия регламент по отношение на, и на фирмите, и на гражданите. Работейки по този начин, ние ще си сътрудничим в много тясно задействие с е, органите за защита на данните, които са на предна линия. Това, те са тези, които се занимават с е, въпросите, заплахите и рисковете. И ние ще работим между първия и втория съвместен преглед. Лятото на 17, лятото на 18 година. Ще работим заедно по щита за защита на личните данни, за да е, направим съответните подобрения, модификации в текста. Но нека да внимаваме. Тук говорим за необходимостта да има правна сигурност за фирмите, а в законодателството пък и другаде, когато се правят добронамерени изменения, понякога те имат обратен ефект, е, правиш нещо отрицателно. Така че трябва да, е, да е, се стремим нали, към постигане на правна сигурност, но също времено да търсим възможности за подобряване на системата на защита по линия на щита. Така че тя да отговаря на, на нивото на защита от, на регламента. Е, така или иначе нямаме друг избор, защото и това е, е мнението на юристите. Ако сме длъжни да поддържаме е, еквивалентно ниво на защита е, по същество в, между е, САЩ и Европейско зрителство, след като регламента влезе в сила, ще трябва така или иначе да гледаме всичко през призмата на новите правила. И това ще бъде вашата основна задача между първия и втория съвместен преглед. Обещавам ви, че няма да, да е, просто да, да е, заметем всичко под килима и да е, продължаваме нататък. При гласуването имаме 5 или 6 въздържали се държави членки. Имаме декларации от Франция и Германия, които заявяват следното. Приемаме сегашния вариант – Е, имаме известни е, съмнения е, и дали е съвършен, дали има сигурно неща, които заслужава да се подобрят, но нека да се съсредоточим върху оперативните аспекти, да видим на ниво приложение, изпълнение, как ще изглеждат нещата. Така че те наблягат върху оперативния аспект на този щит, дават, дават една година време, за да направим оценка и всъщност това е задачата на всички. Благодаря, господин Фоси, за хубавите ви думи. Разбира се, че трябваше да намерим баланс между две е, основни приоритети е, сигурността и е, неприкосновеността на личните данни. И сега, до, колкото до бизнеса, отговори на Софин Твелт, закона трябва да се прилага, разбира се. Но ние е, ние създаваме е, допълнителни е, задължения за компаниите, които проистичат от закона, но условията, задълженията, свързани с принципите за защита на личните данни, които компаниите ще трябва да приемат, с които трябва да се ангажират, ще се един допълнителен слой, още един пласт върху всичко останало. Това имах предвид, когато оглеждахме бизнесите, какво е допустимо, кое е приложимо, кое е възможно. Както е, казах, е, ние не правим това за, за е, големите е, е, кули на пазара, за, за малките, дребните е, фирми и граждани в Европейския съюз, за които е неприемливо да се товарят с допълнителна е, бюрокрация масовото събиране на данни или използването на е, средствата за правна защита, дали ни остава още време? Всъщност, да кажем, има жалби е, внесени срещу фирми. Е, казва се, според статистика 90% се обработват на това ниво. След това имаме е, решаване, альтернативният средство средства за решаване на спорове, след това или извън съдебното, след това могат да се отнесат някои дела, да бъде сезиран съда. Най-трудно е случай е, когато се прехвърлят данни към САЩ и жалбата е, се насочва към вносителя в САЩ, който не попада вече под е, е юрисдикцията на европейските е, агенции за защита на, е, на, на данни. Е, и за остатъчните случаи, които са е, четири за 15 години, там ще има арбитраж, е, по което се споразумяхме с американците, че европейците ще имат техническа помощ от е, европейските органи за защита на данните, е, ще имат помощта на адвокати, ще имат възможност да ползват видеоконференция с помощта на органите за защита на данните, така че съм сигурна, че този е, арбитражен е, така, вариант ще бъде последната възможност и много рядко ще се прибягва до него. Каква е, какъв ще е правният статут? Разбира се, ще е по-добре, ако имаме закон. Съгласна съм. Защото ние това, с което разполагаме, са е, писмата, жалбите са подписани не лично от хора, така, но е, от името на американската администрация ние имаме е, писма, според които институциите се ангажират много да работят по този щит, за да гарантират защитата на европейците, които ползват такава информация. И дори след изборите. Изборите Изборите винаги е, привнасят е, елемент на несигурност. Е, да не говорим за това, което става в Европа. Предпочитам да остана на тема САЩ. Естествено, че изборите винаги над изборите винаги виси въпросителна. Но ние е, уважавам, уважаваме думата на американските органи, които се, се ангажирали чрез тези е, писма, подписани от най, на най-високо равнище, от най-високи изкосящи органи. По омбудсмана постигнахме допълнително е, е, изясняване на е, правомощията и е, така изчистване на независимостта му от държавната администрация. Омбудсмана трябва да отговаря на жалби, няма да се допуска необработена жалба Омбудсмана може да се обръща към общите инспектори, да използва и други е, канали, за да се добре до информация и трябва да е задължен да отговаря на, да отговори на лицето, което е внесло жалба и да каже дали има е, спазване или не на, на процедурата и на правилата. Много важно е тук предлаганата е, правна защита и средствата. Важното е омбудсмана да бъде един от звена, едно от звената, които се отчитат или докладват на годишния преглед. И това ще, е, за да става ясно има ли проблеми или не това е една европейска институция, която е създадена за, колкото за е, това да има институция създадена за целите на този щит, нямаме нещо такова в Европейския съюз. Аз лично много е, така зорко ще бдя е, за начина по който омбудсмена е, работи. Нека да почнем на доверие. Е, и след това ще видим как ще проработят нещата госпожа Енст. Нямаше време да добавим допълнителна процедура. Ние информирахме парламента, комисията съответно. Мисля, че с два дни се забавихме, за което се извинявам. Но трябва да ви уверя, че аз много сериозно гледам на парламента и не само на тази комисия на Либе, но и на останалите три, където а, отивам да се отчитам за това, което правим. Аз не съм а, изключително доволна, не съм 100% удовлетворена, но мисля, че а, е, ние така поемаме своята отговорност, като подписваме е, решението за адекватност. Ще и ще се надявам да изпълним всички обещания, които, които съм ви дала. Ще следим отблизо как функционира е, този щит. Ако е, не проработи, ако някой е, ако видим сериозни пропуски в нея, ще спрем действието й но разбира се, ще следим отблизо и промените в американското законодателство. Това беше един от е, въпросите. Е, вече е, мислим, е, гледаме на, на промените по е, Европейската директива от 28 като е, от, във вярната посока, отиващи във вярната посока по отношение на тази политика за защита на данните. Както казах, предстои координационно заседание с Либе веднага след това заседание и там можем да поставим някои въпроси, свързани с дискусията. С извинение към нашите колеги от ИКОН за закъснялото Започваме, начало по следващата точка, бих е помолил колегите от е, ИКОН да заемат е, мястото си на, в президиума.